Така, колеги, ще продължим с обясненията на вота и сега ще преминем към доклада на госпожа Клас. И давам думата на госпожа Ройтова за една минута. Пане председкиня, витам компромис. Благодаря ви. Приветствам компромиса, който настоява Европейския съюз да приеме график – за ограничаване на пестицидите, ограничаване на въздушното разпръсване, както и другите мерки ще бъдат приветствани от Европейския съюз. Приветствам директивата, защото тя ще има благоприятен ефект върху опазването на здравето. Госпожа Магинес има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че гласувах за компромиса защото според мен трябва да осигурим устойчиво използване на пестицидите. Истинския проблем е наличието на различни правила в различните държави членки. Някои прилагат обучение на операторите и постигат устойчиво използване, но не всички страни го правят. Мисля, че тази директива ще осигури високи стандарти в Европейския съюз. Това е хубаво за онези, които осъществяват пръскането и онези, които влизат в контакт с тях. Поздравявам докладчика. Госпожа Дойл. Госпожо председател, и аз подкрепих този доклад. Ясно е, че ни трябва регулаторна система за пестицидите. Това не е спорен въпрос. Докладът ограничава използването им. Проведе се дебата за, за разликата между понятията опасност и оценка на риска. голям брой продукти могат да бъдат опасни, ако не се спазват правилата. Самото пласиране на пазара не е опасно, за потребителите. Пестицидите са опасни само ако нези, които боравят с тях, не са запознати с тях, ако устройствата не функционират правилно. И идеята за намаляване на количеството трябва да се проучи внимателно, тъй като прилагането на по-високи концентрации може да е вредно. Благодаря. И госпожа Ройтова за фитофармацевтичните продукти. Благодаря, госпожо председател. Нека да отговоря на казаното тук вчера. Подкрепих новото законодателство, защото считам, че това е добър инструмент, който ще ни позволи да имаме по-сигурни альтернативи за продуктите за растителна защита. Другото важно нещо е взаимното признаване на сертификатите за пестициди в зависимост от географските зони. И също така специф... създаването на специфични списъци с карциногенните и токсични вещества, но този списък трябва да се базира на научни изследвания. Нека да напомня, че вносните продукти също трябва да бъдат подложени на абсолютно същите изисквания, както европейските. И по някои други доклади, а, всъщност, доколкото разбирам, сте приключили дебата по другите доклади, тогава ще ви ги направя в писмена форма моите обяснения. Госпожа Лолис, благодаря, госпожо председател. Като дете мразех един от зеленчуците грах. Но тук сега ще защитя интересите на британските производители на грах, тъй като считам, че докладът Брайер всъщност не ги не го прави достатъчно. Съгласна съм с законодателството да се защити околната среда, да се защити здравето на хората, но това законодателство заплашва цялото производство на грах в моя район. Нека да кажа ясно, че законодателните решения тук като че ли са много неясни. Има толкова много неща, за които се говори и те влизат в конфликт едно с друго. Така че се моля, надявам се да има трето четене, за да можем да сме сигурни, че сме защитили абсолютно всички интереси. Благодаря. Госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. И за мен решението беше трудно Докладът е балансиран и конструктивен и има за цел да осигури високо ниво на защита за, на хората, околната среда и животните. Притеснявам се обаче от а, това, че взимаме решение за конкретно вещество, без да взимаме предвид излагането на негови, неговото въздействие. Когато разговарям с гражданите за Европейския съюз, те винаги ме питат за съразмерността, пропорционалността на законодателството. Мисля, че в случая ни трябва допълнителни научни данни. Да, принципът за, за предпазливост е на лице, само че ни трябват научни доказателства. Благодаря. Господа Жил. Благодаря. Ефективното използване на пестицидите е необходимост. Защитата на околната среда и опазването на общественото здраве вървят ръка за ръка. Трябва да балансираме интересите на потребителите и потребители, потребителите а, и, тези, и тези, които използват. Срещнах се с представители на фермерите, които имат силни резерви. Споделям техните притеснения. това, което ме притеснява е липсата на оценка на въздействието. Няма ясна идея за последиците на доклада върху селското стопанство. Цените на хранителните стоки растат и не, смята, и, смя, и не смятам, че сега е времето да приемаме мерките, които да повлият върху а, производството на храни. Ето защо аз смятам, че не трябва оценка на въздействието. Госпожа Магинес има думата. Госпожо председател, така както и други колеги казаха, темата е наистина много сложна. И докато госпожа Лолис е заинтересована от граха, можете да си представите, че ирландците по своя страна са заинтересовани от производство на картофи. Мисля, че това, което гласувахме, все пак е много по-добър пакет от първоначалното предложение. И благодаря, благодаря на тези, които го изработиха. Нека все пак да наблегна на няколко основни точки. И мисля, че сега фермерите трябва наистина да приложат натиска и върху и индустрията на пестициди, защото и само по този начин ще постигнем някакъв, някакъв напредък. Що се отнася до внасянето на храни, вносните храни, комисията изрази трябва да защитава трем, е, е, загрижеността на фермерите за това, че ще има изкривяване на конкуренцията спрямо вносните продукти. Благодаря. Господин Мот. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах против, защото мисля, че това споразумение всъщност не беше одобрено от Комисията по околната среда определено става въпрос за единство на разнообразието. Има голямо разнообразие в мненията точно в този доклад. Това е доклад, който е нужен, важен, но датските представители са разтревожени най-вече заради конфликта на интереси, който ще се получи. Като се почне от питейната вода и цялото й преминаване и стигане до чашите за, на потребителите. Мисля, че има хора тук, които не знаят какво правят и трябва да им се каже. И може би просто ще се присъединя към тези от Обединеното кралство, които усмяха всички ваши действия. Благодаря, госпожо председател. От всички страни се казаха много пресилени неща и е трудно да кажем кое е истина, кое е измислица. Признава, отчитам притесненията на много фермери, но подкрепи компромиса, защото усъвършенстванията, които бяха направени, си заслужават да бъдат признати. Петгодишната дерегация е важна защитна мрежа и тя ще насърчи агрохимическата промишленост да произвежда альтернативи. Господин Камал, благодаря. В сърцето на европейския проект има диалектика. Говорим за проекта, обаче не обръщаме внимание на демократично изразената воля на гражданите във Франция, Холандия и Ирландия. Говорим за подпомагане на фермерите в бедни страни, но в резултат на гласуването на доклада ще има призив за забрана на внос от страни, които не прилагат нормативите на директивата. Призовавам колегите от парламента и комисията да се замислят за непреднамерените последици от законодателството. Съгласен съм с казаното от госпожа Лолис и за това, че трябва трето четене. Много набързо се прие документа и ни трябва оценка на въздействието, отчитането на научните доказателства. Благодаря. Господин Итан Харис. Благодаря. Аз се опитах да. Аз гласувах против и се надявах да подкопая предложението. Вине... чуваме фермери, които казват, че от дълго години прилагат пестициди, но това няма вредно въздействие нито върху околната среда, нито върху здравето им. Притеснително е това, че не се използват научни данни. Това е смисълът на много писма, които получих от фермери в Англия. Ето защо аз гласувах против компромиса. Госпожа Синас, последният оратор. Гласуването приключи, доводите бяха представени и сега искам да се върна към една идея която на няколко пъти стана ясна и това е недоверието към фермерите. Мнозина като че ли смятат, че фермерите са врагове на здравето и околната среда. Според мен истината е тъкмо обратната. Фермерите в Ирландия от хиляди години са опазвали околната среда. Също така фермерите винаги са, би, са произвеждали висококачествената храна, която е в основа на нашето здраве. Призовавам ви да възстановите своето доверие към нашите фермери, които ни изхранват в трудни условия. Вредители, климат и разбира се политика на Европейския съюз. Дебатът ще продължи в 15 часа с доклада Карлос Коель, отключителни знаци за сигурност и биометрични данни в паспорта и документа за пътуване.